session, I have to make two announcements. Преди да започнем с гласуването, трябва да направя две съобщения и за това ви моля за внимание. Първото е свързано с земетресението в Тайван. сега ние, нашите мисли са с жертвите на земетресанието в Тайван. Има все още много хора, които са обявени за изчезнали. Ние сме с, в мислите си с тези, които работят за преодоляване на всички последици от това огромно бедствие. Второто ни съобщение е, че съответните власти от Франция